на доклада на господин Фария за емисиите на въглероден диоксид от морския транспорт. Давам думата на господин Фария за 4 минути. Благодаря, госпожо председател, госпожа господин комисар, уважаеми колеги. Уважаеми колеги, тук говорим за специални мерки за спестяване на енергия. Ефектът на транспорт, на емисиите от въглероден двуокис бяха свързани с 72% от пътния транспорт, 12,8% от, а, а, железопътни, а, от а, морския транспорт, 1% от железопътния. За съжаление обаче а, нещата се влушават, а, увеличават се емисиите, морският транспорт всъщност не а, прилага каквито и да мило мерки за намаляване на емисиите на въглероден и целите за 2020 година е, предвиждат е, класа за преразглеждане за морския транспорт за справяне с предизвикателствата, но още не сме се е, не сме стигнали до подобно решение. Все още няма международно споразумение в областта. Така че днешните мерки са първата стъпка за намаляване на емисиите. Става дума за 4% от емисиите въглероден двуокис в Европейския съюз. Ако не направим нищо, емисиите от корабите ще се увеличат с е, около 50% до 2050 година. Ако този регламент бъде одобрен, това ще е, удовлетвори е, три важни политически цели. Първо, тази инициатива ще бъде приложима за всички кораби, които използват европейски пристанища, нещо, което ще е важно за преговорите в рамките на Международната морска организация и за постигане на напредък. Това, което трябва да направим е да се погрижим сътрудничеството с международните ни партньори да продължи и всъщност Европейския съюз трябва да е лидер в тази област. Трябва да се погрижим тези е, мерки да доведат е, до амбициозно международно споразумение. Ще се наблюдават емисиите на въглероден двокис от корабите. Ще бъдат предприяти мерки е, за прозрачност на данните и да се събира надежна информация, основана на потреблението на горива от корабите. Нещо, което следва да доведе до намаляване на емисиите на въглероден двокис и реално до намаляване на разходите за горива. Нещо, което може да доведе до по-добра ефективност в международен план. Същевременно е изчислено, че ам, а, този регламент може да доведе до създаване на 10 000 нови работни места в разработването на зелени технологии, свързани с ам, морския транспорт ам, и различни технологични разработки. Всички мерки в този отрасъл ще доведат до по-добро развитие за в бъдеще. Благодаря на всички, които участваха в работата по е, този доклад, като докладчици в Сянка за сътрудничеството и също така благодаря на е, Мери Вероника Платарски, Роберта Леги и Уирен Бартен от Европейската комисия. Уилям Бартън всъщност беше политически съветник в Алда и беше изключително полезен. Благодаря много на докладчика. Давам думата на комисаря Каниете. Благодаря. На първо място искам да благодаря на докладчика господин Фария за конструктивния подход спрямо предложението на комисията. Благодаря и за усилията в работата със съвета, за да се работи бързо с одобряването на второ четене. И на докладчиците в сянка, господин Сталакаки и останалите. Ние искаме да ограничим вредните емисии в морския транспорт. Това отговаря на рамката до 2030 година за енергетиката и климата. Не може морския транспорт да остава единствения нерегулиран сектор. Трябва да се борим с измененията на, климат, на климата. Прозрачността, надежните данни, това са фактори, чрез които трябва да намалим експоненциалното нарастване на емисиите с сравнително малко разходи. Със сигурност, ако се правят разходи за мониторинг, докладване и проверка, те ще бъдат оправдани. Трябва да се водим от интересите на Европейския съюз в интерес на Европейския съюз е да има световно споразумение за емисиите на въглероден диоксид от морския транспорт да се преговаря с Международната морска организация. Мониторинга, докладването и проверката ще бъдат важен политически сигнал – е, за да може на световно ниво Световната морска организация на Конгреса си през май да обсъди въпроса. Конгреса на ООН по измененията на климата също ще го направи през декември 2015 година. Е, всъщност доклада отразява постигнатото споразумение, един деликатен баланс е, който налага събирането на най-важните данни в сектора и възможно най-малкото бреме. Ние обхващаме емисиите на въглероден диоксид, но би трябвало в световен мащаб да се наблюдават и енергийните характеристики на плавателните съдове. Прозрачността в това отношение ще доведе до мерки за смекчаване на вредното въздействие. Освен това се надяваме да се стигне до споразумение по една бъдеща законодателна рамка и адаптиране на нашите системи за мониторинг. Но мисля, че това, което договаряме сега е много важен сигнал и с оглед на предстоящата Парижка конференция. Надяваме се да постигнем сериозен успех и при морския транспорт. Благодаря ви. Благодаря ви, господин комисар. От името на групите първо господин Фионер НП. Благодаря, госпожо председател. Морският транспорт е системата за световна търговия. 90% от стоките се превозват така. Тя е ефективна система и независимо от факта, че се транспорират такива обеми и стоки, те съставляват 3% от емисиите. Секторът, разбира се, също трябва да поеме своята отговорност за ограничаване на емисиите от въглероден диоксид и се надявам, че а, така ще ускорим този процес и да привлечем и останалата част от света. Този сектор е глобален, така че би трябвало и мерките да са в такъв мащаб. Това, което бихме искали да постигнем е новите мерки, които ще се прилагат, да бъдат рентабилни, да не ни направят по-неконкурентно способни. Естествено, това би довело до увеличаване на риска от преминаваме към по-неефективен транспорт, например, чрез ползването на камиони. Така че аз се гордея с две неща. Първо, че сме поставили въпроса в съсредоточието на вниманието ни т.е. въглеродния диоксид. Това е най-опасната вид емисия. И на второ място по-малките плавателни съдове, които съставляват 40% от флотилията, но превозват само 10% от стоките, да бъдат изключени. Това въжи и за останалата част от света, защото всички тези плавателни съдове следва да си поемат отговорностите, а не само европейските. Благодаря, господин Фелнер. От името на социалистите Матиас Гроте. Благодаря много, госпожа председател. Смятам, че това е една важна първа крачка. Това не е инструмент, който може да постигне напълно всичко, но ще постигне някои намаляния и ще ни помогне да проверим как стоят нещата и да съберем повече информация. По-настоящем 3% от парниковите газове на световен план са засегнати тук, но тенденцията ще продължи. Това е едно добро начало. Може би това е добро начало и за международно споразумение. Опитваме се да постигнем добро международно споразумение, което да доведе до а, повече мерки в международен план. Виждаме, че а, в други области, а, и по-конкретно в областта на авиацията, това не се случва, но не трябва да допускаме това да ни обезкуражава в областта на морския транспорт можем най-малкото да дадем добър пример на европейско равнище. И моят въпрос е, е към комисията е следният. Какво е положението с преговорите в Международната морска организация в момента и ако не постигнем резултати, какъв е резервният план на комисията ще имаме ли а, някакви мерки или ще се случи това, което се случи с авиацията? Благодаря. Джуди Гърлинг има думата. Фрау Гърлинг? Oh, Благодаря ви, госпожо председател. Благодаря много и на докладчика. Мисля, че неговият подход отговаря на този на колегата му Торвалдс. Мисля, че от гледна точка на прозрачността резултатите са повече от отлични. Регламентът въвежда Европейска система за мониторинг, докладване и проверка на емисиите от въглероден диоксид от морския транспорт. Ние трябва да сме сигурни, че регламентът е приложим, пропорционален при натоварването на индустрията и че отговаря на глобалните мерки на Международната морска организация. След като всичко това се направи, ще изменим европейското законодателство, така че то да е в съответствие. Радвам се, че не повтаряме грешката, както при авиацията. Няма едностранен подход – и приветстваме тази първа стъпка за морския транспорт. Благодаря ви, господин Торвалц. Ähm, Благодаря, госпожо председател. Морският транспорт, както всяка други отрасъл, трябва да бъде обект на регулиране. Но това е един много международен сектор и затова възниква и въпроса за равнопоставеността. Следователно, възползвам се от възможността да призова комисията и държавите членки да продължат с усилията не само по линия на Международната организация по морска организация. Необходимо е да се направят някои изменения, но това не означава, че трябва да има несъразмерна бюрокрация. Без споменат и Международния съвет АИСИС. А, често не се вземат предвид е, особените условия, при които трябва да работи тази индустрия, така че не бива да създаваме предпоставки за неравнопоставеност. 7000 евро на плавателен съд ще бъдат разходите от въвеждането на такива мерки. Агането на всяко прави, правило а, е, всъщност се определя от качеството. Затова трябва да знаем доколко добър контрол ще има по прилагането. Може е, поради, примерно, причини свързани с руските кораби, как ще бъдат контролирани те в е, Прибалтика. И може да се окаже, че отново няма равнопоставеност. Според мен, много работа имаме да свършим, за да бъдем в ефективни отношения по отношение на ММО и по прилагането на онова, което предвижда това досие. Ако не го направим, ще се изправим пред още по-големи проблеми. Благодаря. От имата на ГУЕ, господина Баунс има думата. Добър ден! Има различни изменения, които разширяват приложното поле. Трябва да поздравим докладчика за извършената работа. Европейска система за мониторинг, докладване и проверка на емисиите на въглероден диоксид от морския транспорт. Това е нещо много добро и амбициозно. Би било необходимо обаче набирането на данни да бъде наистина ефикасно, защото често се прави изчисление на вредните емисии от много общ характер и се неутрализира въздействието на останалите мерки, които всъщност имат за цел намаляване на глобалното затопляне Целта на системата е намаляване на емисиите от морския транспорт, намаляване на използването и на твърди горива, но ние трябва да бъдем по-амбициозни в регулирането и своите цели. Интересуваме как комисията смята да ускори преговорите в Световната морска организация, как можем да бъдем сигурни – защото нито една мярка не е достатъчна, ако в световен мащаб не се обсъди сериозно потреблението и използването на такива горива. Благодаря. Зелените има думата. Господин Елик Каут, благодаря. Нека първо да благодаря на докладчика е, господин Фария за отличната му работа по е, тази тема. Е, много добре се справихте. Вие поехте от господин Скилакаки и много добре подехте нещата. Крайно време е да се направи нещо в областта на международния морски транспорт, защото много добре знаем, че това е един от отраслите, които изобщо не се регламентират в областта на емисиите. Това е, е само едно начало, една малка стъпка, но все пак е много добра стъпка. Оттам нататък е, комисията е, поема ангажимента да събира информация за емисиите от морския транспорт всяка година. И от тук нататък важният въпрос е какво ще прави комисията е, за напред. Знаем, че в Международната морска организация текат преговори, но те са много бавни. Какво може да бъде направено извън нея, за да се намалят емисиите в международен план? И ако не се постигне е, нищо е, в организацията, какви мерки можем да предприемем тук, защото иначе само ще седим и ще чакаме резултатите, а трябва да се действа. Благодаря, господин Ейхаут. Има въпрос към вас от господин Франзулика. Заповядайте. С удоволствие задавам въпрос на своя приятел господин Ейкхаут по тази важна тема. Говорим за задълженията за наблюдение, за събиране на информация, но това, е само, това са само приказки. Не смятате ли, че е време Европейския съюз да включи тази важна тема в преговорите, които текат в връзка с срещата на върха за промените в климата? Следващата среща на върха ще се проведе в Париж – следващата година. Прав сте, когато казвате, че твърде много говорим и е време да се действа. Благодаря много е, за този въпрос. Напълно съм съгласен, че трябва да се действа. И тук е, мога да спомена и казаното от госпожа Гърлинг за случващото се в е, областта на авиацията което тя нарече е, провал. Но всъщност и там виждаме положителни признаци, защото ние тук в е, Европейския съюз предприехме мерки и вече виждаме, че те оказват някакво влияние. Даниела Юта за една минута има думата и е добре е дошла с своето дете. Sosteniamo questa proposta. Колеги, ние приветстваме това предложение за регламент. Поздравяваме и докладчика за контрол върху емисиите от въглероден диоксид. Това е изключително важно, тъй като става дума за почти 4% допълнително замърсяване в Тренто или, Тренто или други такива населени места, за са нужни а, спешни мерки, защото има отпадъци не само от корабите, но и самото замърсяване. Вярно е, че това въжи за автомобилния транспорт, но морският транспорт също генерира доста голям обем замърсяване могат да бъдат направени различни други договорености, за да може да се извършва освидетелстване на пристанищата в Италия. Нужни са високи стандарти в Европейския съюз и да избягаме от двойните стандарти. Благодаря. Госпожа на една минута. Уважаеми колеги, Европейския съюз отново има добри намерения, но не предлага достатъчно добри решения. Само контролираме, без да имаме цел да постигнем някакво реално намаляване на емисиите. Това е доста неамбициозна цел. Реално проблемът не се разрешава в своя източник. Е, економическата система в световен план е такава, че морският транспорт става все по-интензивен. Има недостиг на регламентиране. Крайно време е да се проведе сериозно проучване за въздействието на това предложение. Не съм съгласна с избрания метод, защото реално няма гаранция, че може да се постигне международно споразумение, което да е правно обвързващо и за държавите членки. Трябва да се зачита суверенитета на държавите членки. Благодаря, има синя карта от госпожа Грапини. Приемате ли въпроса? Заповядайте, госпожо Грапини. Благодаря, госпожо председател. Уважаема колега, разбирам добре вашата критика към комисията, защото действително изглежда, че тя не предлага реални решения. Ние като депутати можем да критикуваме комисията, но вие предлагате ли някакви по-добри решения? Няма микрофон. Предложението разчита на постигане на някакво споразумение, но комисията няма да успее да запълни празнините. Трябва да се работи в рамките на, международ... на договори между държавите, а не на наднационално равнище. Няма да приемам повече въпроси за сини карти, тъй като времето ни е ограничено. Джовани Лави има думата за минута и половина. Благодаря ви. На първо място искам да благодаря на господин Фария и колегите от другите политически групи, които работиха по това досие. Морският транспорт е много важен отрасъл на световната економика, защото голяма част от нашите стоки се превозват по море. И ако стигнем до споразумение за сектора, това ще е само в полза на околните среда. Знаем, че емисиите от този вид транспорт са по-низки, отколкото пътния транспорт, например, но в последно време се отделят повече парникови газове. По време на италианското председателство ние започнахме да работим по тази задача. Сега вече я довеждаме до край. Това показва, че се стремим към устойчивост, искаме да наблюдаваме емисиите в сектора морски транспорт и да постигнем целите си за намаляване на емисиите. Трябва, разбира се, да се предвидят и мерки за компенсации и санкции – за да се допринесе реално за намаляването на емисиите, дори и това да не е цялото решение на проблема. Благодаря. Øh, er- Благодаря ви. Морският транспорт, както вече бе казано днес, трябва да поеме своята отговорност по ограничаване на емисиите от въглероден диоксид. Към момента този транспорт не участва в решаването на проблема и е много важно да гарантираме, че морският ни транспорт ще се включи в тази политика и е нужно а, собствениците на плавателни съдове да се включат в инициативата. Положително е това, което предприемаме, да има европейска система за мониторинг и освидетелстване на плавателните съдове, които хвърлят котва в европейските пристанища. Нужно е да бъдат събирани и данни, които ще ни дадат възможност да изчислим приноса на сектора към емисиите от въглероден диоксид и да предприемем съответните мерки за ограничаване. Радвам се, че не се занимаваме само с размера на а, съдове, но и с обемите превозвани стоки, които също са част от изчисленията. Стъпката е в правилна посока, но е само една стъпка. Нужно е да продължим да работим за въвеждане на световни стандарти за целия морски транспорт и ограничаване на емисиите на въглероден диоксид. Благодаря, господин Дамес Макер. Благодаря, госпожо председател. Приветстваме това предложение. То предполага равнопоставеност по отношение ограничаването на емисиите от въглероден диоксид в сектора. Е, в някои случаи това е всъщност единствения вид транспорт, който не е обхванат от мерките на Европейския съюз за ограничаване на парниковите газове е, той имитира около 4% от въглеродния диоксид в Европейския съюз. Много е вероятно този процент да нарасне на световно равнище. За това по обективни причини е нужно да се вложат много усилия в този сектор. Нужни са и с съпоставими данни, така че предложеното е полезна изходна база за освидетелстване на плавателните съдове. Нужно е да предприемем мерки, които да са печеливши за всички и трябва да окажем а, твърда подкрепа на предложението. Благодаря, госпожа Майснер. Благодаря, госпожа председател. Нека първо да благодаря на колегата Фария, който много добре води преговорите. Да е включил добри елементи, и подхожда като Колумб, като един успешен изследовател. Има широко съгласие тук в е, европейски по отношение на мерките за морския транспорт и това е тема, която трябва да продължим да разглеждаме и за в бъдеще. Темата е важна не само за биологичното многообразие, но и за климата. Трябва да вземем предвид всички кораби и особено внимание да се обърне на най-големите – трябва да се покрият всички кораби, плаващи под европейски флагове. Собствениците на кораби трябва да предоставят информация. Това е отлично. Опростява се е, процедурата за предоставяне на информация. Има задължителна прозрачност, т.е. никой не може да се измъкне от тези ангажименти. Е, от там нататък е, Европа трябва да направи още е, крачки напред и да настои на темата пред Международната морска организация. Така можем да се, може да се отразят нашите усилия на целия свят. Госпожа Килонен, една минута. Благодаря ви, госпожо председател. Международният морски транспорт е отрасъл, в който ние затягаме мерките още повече. Вече се прилагат няколко директиви и е необходимо по-скоро да следим тяхното изпълнение. Ще трябва част от плавателните съдове също така да бъдат подновени – в Европейския парламент би трябвало да мислим и за различните морета. Например, в Балтийско море спецификата е, че голяма част е под ледена покривка. Ясно е, че там ще е необходима повече енергия за разбиване на ледовете. Нека да имаме индивидуализиран подход, така че да се балансира между околната среда и безопасността. Благодаря за спазването на времето госпожа Шуица. Наш циль е постичи международни споразум. Благодаря ви много. Нашата цел е да има международно споразумение, което да предвижда равни задължения за всички. Следващата седмица ще има среща в Лондон, в която ще участвам като представител на Комисията на парламента по околна среда. Там ще обсъждаме същата тази тема. това е отрасъл, който в момента не е подвластен на никакви споразумения и спогодби. Нужни са мерки, но в същото време не бива да подкопаваме конкурентоспособността на нашия морски транспорт. Приветствам мерките, които се предвиждат за това, че трябва да има измервания, да се отчита размера на корабите. Корабособствениците ще трябва да изчисляват емисиите за всеки отделен а, курс и да предоставят годишни данни, нещо, което е полезно. А комисията ще трябва да се отчита пред парламента на две години. Според нас целта е добра, но се налага в такъв регламент да бъдат включени и страни, които не са членки на Европейския съюз има увеличение на броя на круизните параходи, кораби, които пускат котва в Добровник и те също трябва да бъдат включени в ограничаването на емисиите от въглероден диоксид. Следващия оратор. Минута и половина. Дали. Благодаря, госпожо председател għandhom jonqsu minn tal anqas erbgħin fil-mija sal-2050 fuq il-livelli tal-2005. fir-realtà iżda minkejja d dħul ta' standards minimi tal effiċjenza enerġetika Налага се да prekisna im problem s prevode. превода. Изчакайте за Ili najdubre най od navod na от Dobre. Dobre. Благодаря, госпожо председател, благодаря, господин комисар. Това, което казвах е следното. През 2011 година комисията излезе с бяла книга по транспорта, в която се твърдеше, че емисиите от въглероден са е, от морския транспорт е, в Европейския съюз трябва да бъдат намалени с 40% до 2050 година но въпреки намаляването на минимални стандарти за енергийна ефективност за някои категории нови кораби, въпреки развитието на някои нови технологии, емисиите от е, морския транспорт ще се увеличават поради увеличаването на търсенето на морски транспорт, поради увеличаването на световната търговия. Емисиите въглероден двуокис от е, морския транспорт – не отговарят на европейските цели. Затова системата за наблюдение на емисиите е първата положителна стъпка към създаване на международна система за наблюдение на емисиите. Този отрасъл може да допринесе за намаляване на емисиите, ако бъдат въведени силни регулаторни мерки и нови технологии, с които да се намалят емисиите от международния морски транспорт. Това би било положително, вземайки предвид е, и промените в климата. Всички отрасли на морския транспорт трябва да бъдат включени. Най-ефективният начин да се намалят емисиите на парникови газове е да има съв международно споразумение в рамките на Международната морска организация и това е много важно да разберем какво ще се случи там. Благодаря. Давид Яскевиц, една минута. Госпожо председател, господин комисар, Морският транспорт е единственият, който не е обхванат от изискванията за намаляване на емисиите на въглероден диоксид. Следователно, трябва да въведем тази система за мониторинг, докладване и проверка на емисиите. Направената стъпка е важна, но не разбирам защо Европейския съюз е единственият, който поема товара. Европейският морски транспорт по този начин може да загуби конкурентоспособността си и някои да прибягнат до плаване по чужд флаг, за да избегнат изискванията. Нека не пренатоварваме економиката си и частта морски транспорт. Благодаря ви. Госпожа Калас. Благодаря ви. Важно е, разбира се, Европейския съюз да бъде водещ в борбата срещу изменението на климата. Инициативите за ограничаване на емисиите от въглероден диоксид в морската в морския превоз трябва да бъдат световни. Нашите компании не се конкурират само на местно или европейско равнище, а на международно равнище. Разпоредбите за Балтийско море всъщност увеличават разходи за морски транспорт и представляват истинско предизвикателство. Трябва да защитим околната среда, но в същото време не бива да забравяме, че нашите компании се конкурират в световен мащаб и а, маршрутите съответно могат да бъдат подменени с по-ефтини такива. Комисията трябва да положи усилия всички корабособственици да се съобразяват с въведените правила, независимо къде оперират. Благодаря. С това минаваме към процедурата от е, въпроси от залата. Шон Кели. Благодаря, госпожа председател. Точно както направиха и много други колеги, нека и аз да приветствам тези предложения. Крайно необходимо е нещо да бъде направено за срещу замърсяването и емисиите от въглероден двуокис от морския транспорт. Ако не направим нищо, емисиите ще се увеличат. А ако направим поне малко, това ще доведе до някакво намаляване. Трябва да направим всичко, което можем да направим. Това е крачка. И както каза комисаря Каниете, това е крачка, която може да бъде приложена без да доведе до големи разходи, а пък същевременно подава ясен сигнал. Това е добре дошло като развитие в тази област. Благодаря. Господин Сантош, една минута. As emissões de dióxido de carbono proveniente dos combustíveis fósseis. Благодаря ви. Емисиите от въглероден диоксид от твърдите корива са основна причина за парниковия ефект. Разбира се, това води до промени в околната среда, промени в състава на океаните. Трябва да приемем мерки колкото се може по-бързо. Особено при емисиите от морския транспорт трябва да се използват альтернативни горива, природен газ, втечнен газ, горива, които са по-екологични. Освен това, нека бъдем по-разумни в подхода си. защо не се изградят структури за презареждане в морето, презареждане с нови горива? Господин Яковчич има думата. Благодаря, госпожо председател. Бих искал да наблегна на нещо, което вече знаете. Харватия е морска страна и морският транспорт е много важен за нашата промишленост. Освен това имаме и големи пристанища, които са от голямо значение. Производството на корабни двигатели също е важно за нашата економика. Когато говорим а, за този регламент, очевидно е, че а, трябва да се въведе ред в морския транспорт и замърсяването, което предизвиква. То не се измерва само с емисии на валегроден диоксид, но и на други вещества. Радвам се, че бе постигнат компромис по този текст, но е важно в същото време целият сектор за морски транспорт, когато се обсъжда, да бъдат включени и производството на двигатели. Благодаря, госпожо председател. Карга à escala global. Importa, por isso, ter em conta a dependência deste Много е важно да прилагаме мерките спрямо морския транспорт, за да намалим емисиите на парникови газове. Но защо не помислим за използване на втечнен природен газ на альтернативни технологии, при които емисиите са много по-низки? Нека се откажем от пазара на въглища и нека също така се съобразим с специфичните характеристики на най-отдалечените региони, където морският транспорт всъщност е източник на важни услуги, например за островните региони. Благодаря. И сега господин Никола Капуто. Порто Маритимо Интернационал рима... Благодаря, госпожо председател. Международни морски транспорт е единствения отрасъл, който все още не е покрит от ангажименти е, на ниво Европейски съюз за намаляване на емисиите на паркови, парникови газове. Емисиите от морския транспорт се отразяват зле на атмосферата, те замърсяват, влезе и за проблемите с климата. Новата система ни дава възможност да съберем информация, която да използваме като основна за мерките за намаляване на емисии. Трябва да се намалят е, замърсяващите емисии е, независимо от това от какво, е, каква човешка дейност проистичат те. Увеличава се населението на света и става все по-важно да се разработят технологии и инструменти, които могат е, да ни помогнат да следим емисиите от кораби. Благодаря, господин комисар Каниета. Имате думата за две минути. Моля, спазете времето за изказване. Госпожо председател, уважаеми евродепутати, още веднъж искам да благодаря на парламента, на докладчика и докладчиците в сянка за техните усилия. Изпращаме важен сигнал към Европейския съвет във връзка и с рамката за енергетиката и климата до 2030 година. Ние се борим с измененията на климата. Важно е за Европейския съюз да се стреми към глобално решение за морския транспорт, обаче ето защо на следващото заседание на Международната морска организация в Лондон през месец май този въпрос също ще бъде разгледан. Днешното решение е важно и за Парижката конференция за климата. Трябва да се работи и на регионално, на европейско ниво. Новите норми всъщност ще бъдат в полза и за международните преговори. Натрупания от нас опит ще позволи да се намерят бъдещите решения. Ако ние освен това се съобразим с поетото си задължение да намалим емисиите от въглероден диоксид на морския транспорт, то може да се мисли за бъдещо международно споразумение, което да използва нашата система за мониторинг, докладване и проверка. Извинете, господин комисар, прекъсва председател, като ще помоля колегите да не говорят помежду си, като влизат в залата и да запазят тишина до приключване на дебата и завършване на изказването на комисията. Благодаря ви, госпожо председател. Някои евродепутати попитаха докъде са стигнали преговорите в Световната морска организация. Всъщност ние искаме в световен мащаб да се прилага същата система за мониторинг – докладване и проверка, но напредъкът е бавен. Въпреки това напредък има. И мисля, че сега се прави важна стъпка напред, която ще помага на преговорите. Настроен съм оптимистично. Но на този етап световните преговори са трудни ще видим как ще се подготвим и за Парижката конференция. Има държави като Китай или Индия, чието позиции са много проблематични за нас. Комисията обаче прекъсва председателката. Уважаеми колеги, много ви моля да слушате и да не си говорите помежду си, докато се изказва комисията. Много извинявайте, господин комисар. Смятах, че моята намеса е необходима. Сега Хосе Игнасио Фарио, докладчикът, има последен думата. Microphones, please, for the technicians. Okay. okay it seems we have a technical problem. Явно има технически проблем, казва председателя. It's fine. Can you try again, Mr. Farias? Господин Фария. Микрофонът на комисаря е изключен. Господин Фария. center alone. Could the technicians please turn off the microphones in the center? Okay. Yeah, I think we have a technical problem. So please, Mr. Farias. Thank you. Okay. Hello? Yeah Okay. Благодаря, госпожо председател. На този заключителен етап бих искал да благодаря на колегите за изказванията, искам да благодаря и на комисария за това, което каза по това важно предложение. Независимо, че този регламент въвежда нови изисквания за операторите на морски превози, като ограничения върху емисиите на въглероден диоксид, също така измерване на обеми товари и разстояние, все пак е важно хората да изпълняват поетите ангажименти и да бъдат ограничавани емисиите. Това можем да направим с надлежното документиране при пускане на код в пристанищата. Говорим а, за а, плавателни съдове над 5000 тона, а, което е малък процент от а, плавателните съдове, които обаче генерират 90% от замърсяването. А, така че трябва да продължим съвместната работа с Международната морска организация и да постигнем международно споразумение комисията може да направи анализ на действащото право, ако това се налага. Смятам, че това предложение ще спомогне да въведем правила и ще изградим една по-екологосъобразна система за морски превоз. Имаме конкретни цели, ограничаване и заличаване на въглеродния диоксид от атмосферата и от нашата економика економика. Не бяхме в състояние да включим някои наши идеи, можехме да бъдем и по-амбициозни, но се оказа невъзможно в конкретния случай, що се отнася до парниковите газове, но имаше консенсус между политическите групи, независимо от различията им, така че постигнахме компромисни решения а, комисията и О, надяваме се, ще могат да използват този документ за основа за по-нататъчна работа. А, има огромно напрежение между парламента и съвета в хода на преговорите, но в крайна сметка достигнахме до този окончателен документ, който е балансиран, и а, е, мисля, че всички са на мнение, че е нещо положително. Благодаря на комисията, благодаря на всички колеги, благодаря на всички, които проявиха интерес към околната среда. Благодарности към всички. Благодаря, господин Фария. Надявам се, че за вас е било удоволствие да се произнесете, като използвате микрофона на комисаря. Техниците, надявам се, вече са разрешили проблема. Ще гласуваме след няколко минути. Okay.